да се прилагат санкции от държавите членки, за да не допускат злоупотреби още от самото начало. Благодаря, госпожо Хаси. С това приключваме разискванията. Гласуването ще бъде утре на обяд. Уважаеми колеги, следващото заседание ще бъде утре 7 юли.